So, dear colleagues, good afternoon. Добър ден, уважаеми колеги. Най-напред първа точка приемане на дневния ред. Дневния ред се приема няколко кратки съобщения. Първо вече ви информирахме, че, днешно, след, че след днешното заседание ще има съвместно заседание на комисията ЕКОН и ЛИБЕ, тъй като това не може да се направи по-късно след обед. Имайте предвид, е, че залата и местата в нея са разпределени с оглед на това заседание. Обобщение на препоръките и решението на заседанието на координаторите от 22 ноември. Първо, консултация на ЕНП на Обобщение на неотдавнашните дискусии. Ние обсъдихме обобщението на дискусията, както и ангажиментите за промените в допълнението от общественото проучване на 9 ноември да бъдат изпратени. Те са изпратени на ЕЦБ, с които ЕКОН ще продължи своя диалог и сътрудничество по този важен въпрос. Няма общи задължителни правила и ще продължим с диалога и сътрудничество по този въпрос. Второ, Брексит. Координаторите се договориха за допълнителните аспекти, свързани с работния метод. На трето място делегации и посещение. Посещението в Базел ще бъде в понеделник 16 април. Посещението във Франция ще бъде на 12 февруари. Работна Европейска парламентарна седмица в феврари 2008 година ще има две сесии на ЕКОН. Едната по данъчното облагане, втората Банковия съюз. Акцента в дискусиите ще бъде с висши членове на националните парламенти. Поиска споразумяхме се да поискаме Европейската служба за изследвания да разработи бележка по въпросите свързани с с данъчното облагане в економиката на споделянето. Постигна се споразумение, спораз... споразумение да се организира семинар по въпроса в рамките на работната група за данъчното облагане. На 7 за документи за заседанията Постигна се решение разпечатаните документи за заседанията от сега нататък да се предоставят само на депутати, титуляри, които са е, посочили изрично, че искат да продължат да ги получат. При всички случаи разпечатани копия в различните езици ще бъдат на разположение при необходимост. Парламентарен контрол на делегирани актове. Темата за парламентарен контрол на 24 януари ще бъде МИФИД 2. Трябва да кажа, че приветствам подобренията, що се отнася до делегирания акт за борба срещу изпирането на пари, прият от комисията на 27 октомври. Реши се периода за контрол да се удължи с един месец и да се покани комисар Юрова на съвместното заседание ЕКОН Либе. Що се отнася делегирани акт за МИФИР, постигна се договорено да изпратят писма на комисията и съвета, като в което да се посочи, че тримесечният срок за контрол е все още в сила и да започне процедура, що се отнася до петиции, що се отнася до петиция 0296 за економически и валутния съюз. Постигна се споразумение за изпращане писмо за пети. Второ, предложение за резолюции, що се отнася до Б8047-8 наклонен черта 2017 година, се взе решение да а, не се предприема а, действия във връзка с предложението за резолюция. Оттегля на предложението на комисията. Е, сериозно мнозинство от координаторите посочиха, че нямат възражения е, срещу оттеглянето на законодателното предложение за банковите структурни реформи. На 12-то място на банков надзор и банково преструктуриране Извинявайте, дълги бяха тези съобщения. Сега можем да преминем към точка трета от дневния ред. Както знаете, Европейската комисия предложи да се преназначи Елке Кьоник е, за председател на Единния съвет за преструктуриране. Добре дошла на Елке Кьоник, председател на Единния съвет за преструктуриране. Както знаете, тя е председател на съвета от назначаването и през 2014 година. Мандатът ти изтича скоро и комисията предлага в съответствие с член 56 мандатът ти да се продължи за допълнителни 5 години и в този контекст ще изслушаме госпожа Кьонинг днес. Обеден съм, че можем да, да очакваме госпожа Кьоник да ни представи плановете за следващия етап на съвета за преструктуриране на банките, както и постиженията й в началния период. Заповядайте, имате думата за 10-минутно встъпително изложение. Благодаря, госпожи и господа депутати. За мен е радост, че имам възможността да разговарям с вас за постиженията на съвета под мое ръководство и това, което според мен е важно за в бъдещето. Прозрачността и обществената отговорност – имат ключово значение за работата на съвета. Като председател на съвета съм участвала на няколко закрити и открити изслушвания тук в парламента и винаги съм ценила възможността да работя с вас, както и да провеждам срещи, опознавателни срещи в участващите държави членки, както и срещи с национални парламенти. Много е важно законодателите в целия Европейски парламент да разберат, е, че е, съветът играе важна роля в е, преструктурирането на банките и също така въздействието, което мисията на съвета може да има върху Съюза и гражданите. Току-що публикувахме многогодишната си програма за следващите три години, в това число програмата ни за работа за 2018 година и вече можем да кажем откровено, че втория стълб на Банковия съюз е на солидна основа. Трябва обаче да продължим да работим и да изпълним амбициозните цели, определени от съзаконодателите по никакъв начин не можем все още да кажем, че мисията ни е изпълнена. През следващите години съветът ще продължи да определя условията за гарантиране на организирано преструктуриране на фалирани банки с минимално въздействие върху реалната економика, финансовата система и обществените финанси. Това е нашата мисия и в пълния смисъл на думата е многогодишен проект, имайки предвид многообразните аспекти. По-конкретно, не по-късно 2020 година, но и за някои по-големи банки по-рано, съветът ще е разработил пълни планове за преструктуриране за всички банкови групи планове, които са а, много детайлни и са в, рамките, и са в нашата рамка. Съветът предвижда междинни етапи е, на плановете за преструктуриране, които постепенно ще се прецизират, докато постигнат последния етап. Искам сега да кажа, че вече имаме планове за огромното мнозинство банки. Сега те трябва да бъдат обогатени с повече детайли. Ясно е, че от плановете има полза само ако могат да реагират на непознати, на неочаквани условия. Плановете са ориентирани към бъдещето, но трябва да се адаптират към обстоятелствата на конкретната ситуация, ако е необходимо да бъдат превърнати в система за преструктуриране и те трябва да бъдат актуализирани, защото ситуацията в банките се променя. Плановете ни за преструктуриране ще е, определят задължителни цели за собствени средства, за е, допустими пасиви на консолидирано индивидуално ниво и също така ще отразяват констатациите ни за премахването на пречките пред преструктурирането. За банкови групи с е, колегиум за преструктуриране, плановете за 2018 година ще включват задължителни цели МРЕЛ на консолидирано ниво, както и първоначално обсъждане на целите по МРЕЛ на ниво субекта за, по, за не толкова сложните субекти, ние ще определим цели за МРЛ на консолидирано ниво проведахме семинари и слушвания с отделните банки и представихме още си подход към пазара чрез два диалога с сектора през 2017 година. През 2017 година за банките, за които вече са определени задължителни цели, тази година на консолидирано ниво съветът за преструктуриране ще продължи работа за другите банки. Ще определим задължителни цели на консолидирано ниво подходът ни има за цел да гарантира, че банките могат да управляват прехода към спазване на изискванията за МРЕЛ без сериозно въздействие върху финансовата стабилност или реалната економика, нито пък способността им да отпускат заеми на, на реалната економика. Да не се забравя, че когато беше разработена рамката за преструктуриране, имаше консенсус да не се допуска това, което се случи по време на финансовата криза, т.е. да се използват парите на данокоплаците за спасяване на банките поради липса на по-добри варианти. Следователно, директивата за възстановяване и преструктуриране, както и регламентът за единния механизъм за преструктуриране бяха разработени за разпределение на разходите при провал. Рамката за преструктуриране спазва общия принцип при преструктуриране и несъстоятелност акционерите да поемат разходите, кредиторите да поемат разходите след акционерите. Банковите съюзи излязаха с допълнителни първостепенни необезпечени облигации през първата половина на 2017 година и след това през втората половина на 2016 година. Мисля, че вървим по прав път, въпреки и за банките, за които няма задължителни цели. Е, съветът ще продължи работата по обща политика за преструктуриране и стандарти през 2018 година. Разбира се, ще разработим политика за вътрешни МРЛ, калибриране на МРЛ е, по стратегии за трансфер и ликвидност е, при преструктуриране политика за констатиране и премахване на сериозни пречки пред Преструктурирането също е предмет на работа и следващата година ще ще разработим планове за премахване на тези пречки. Има нужда и от допълнителни насоки за използването на различни инструменти за преструктуриране и оценката на обществен интерес към преструктурирането. Допълнителна информация има в току-що публикувания документ за многодишна програма. Проведахме първия случай на преструктуриране през юни, когато след оценката на ЕЦП, според която Банко Популар има вероятност да фалира, съветът заедно с испанският орган за преструктуриране. Взехме решение да се предприемат мерки за преструктуриране. Това решение беше утвърдено от Европейската комисия. Съветът заедно с Европейската комисия и ЕЦБ ще отчетат пулките извлечени от, тази, от това преструктуриране по учебник но колкото и да е добър кризисния модел, разработен от най-добрите експерти, реалността винаги ще бъде различна и при всички случаи трябва да сме в състояние да реагираме с умение, но и гъвкавост. Когато трябва да преструктурираме фалирали банки, няма втори шанс. Сега да вземем Банко Популар за пример. Разбира се, в плана за преструктуриране бяхме предвидили стратегията за вътрешна рекапитализация, но можем да кажем, че сега, имайки предвид, че и имахме потенциален купувач за цялата банка, имахме късмет, и така че всички функции ще продължат да се изпълняват тази, това е най-добрата стратегия за преструктуриране. Това е пътят, по който трябва да следваме. Отклонението от плана винаги трябва да се има предвид, ако а, то дава най-добрият резултат. Още нещо трябва да се има предвид. Преструктурирането винаги води до а, загуби за държателите на капиталови инструменти, за държателите на облигации. Това е много благоприятно за адвокатите, които спорват не само мерките на Европейския съюз и националните органи, но и законността на рамката за преструктуриране на Европейския съюз като цяло. Директивата и регламента в момента са предмет на обстоен анализ и през следващите години ще сме свидетели на сериозни промени, за кои, които вие ще трябва да утвърдите. Преструктурирането на банките е ново понятие, което може да се използва за промяна на съществуващите правила, като се отчита натрупания опит, стига да не доведе а, до отстъпление. Имайки, имайки предвид предложенията за намаляване на риска, представени от Европейската комисия, Приветствам политическото решение за въвеждането на а, обща последователност и иерархия на кредиторите. Искам да напомня, че изпълнението на общия защитен механизъм за единния фонд за преструктуриране е, запазва своята важна роля и ние подкрепяме усилията на държавите членки за създаване на ефективен общ защитен механизъм. Също така, винаги съм смятала, че системата за гарантиране на влогията а, все още не е на лице и също така бих напомнила на държавите членки, че трябва да положат усилия за премахване на наследените проблеми и да усъвършенстват правната си рамка, особено в областта на законодателството за несъстоятелност. Като председател на съвета смятам, че е изключително важно да се консолидира вече извършната работа в планирането на преструктурирането. В об... За да обобщя, свършена е огромна работа за кратък период от време, но все още не можем да кажем, че мисията ни е изпълнена. Надявам се, че ще продължим да работим заедно с членовете на съвета. Надявам се, че успях да съвместим в 10 минути. Благодаря. Време е, за въпроси и коментари от колегите. Брайан Хейс от НП. Благодаря, е, господин председател. Добре е дошла госпожо Кьонинг в нашата комисия. Благодаря за встъпителните думи. Накрая вие казахте много добре какво трябва да е, свършим много е необходимо да разработим пакета за намаляване на рисковия пакет. Това е третия пакет на Банковия съюз. Трябва да се приеме от всички. Говорихте също така, че е необходимо да се усъвършенства режима за несъстоятелност държавите членки. Тоест, предстои огромна работа. Винаги трябва да гледаме напред, но и назад, за да сме сигурни, че сме разработили добра политика и че структурата е уместна. след а, кризата а, преминаването към вътрешна рекапитализация е ключова стъпка в банковата система и регулаторната система. Вашата роля е много важна и това, което свършихте през последните години – и това, което ще свършите през следващите години, е много важно за възстановяване на общественото доверие към законодателството, което приехме а, и всички мерки за изпълнение. Три кратки въпроса. Смятате ли, че взаимоотношенията с парламента могат да се подобрят и ако да, как? Вие редовно идвате при нас, имаме възможности да ви задаваме въпроси, но като част от елемента прозрачност на дейността на съвета, как могат тези взаимоотношения да се подобрят? Второ, какво каква работа върши е, съвета, за да анализира е, дали нашите инструменти са съпоставими с инструментите в други части на света. По-конкретно изискванията към преструктурирането. Нашите инструменти достатъчни ли са в сравнение с инструментите в други части на света? Бих, говорихте за връзките с парламентите на на държавите членки. Ще поемете ли ангажимента? за работа с националните парламенти и за това, че изпълнението на, ваше, изпълнението на дейностите по преструктуриране зависят в много голяма степен и от работата на националните парламенти. Отговор. Благодаря на отговорите. Ще започна с последния въпрос. Много ще се радвам да разговарям с националните парламенти на всички държави членки но аз правя посещение само когато ме поканят. Онова, което представихме в съвета и не постигнахме успех в първите три години, беше да посетим всяка държава членка, да разговаряме с сектора, с Министерство на финансите, централните банки. Е, времето става все по-недостатъчно Насрочили сме посещения в много страни, но все още не сме ги реализирали. Има нужда от обмен с, държа... с парламентите на държавите членки. Ние водим много добър диалог с колегите от САЩ, с Bank of England. Е, Великобритания е част от Европейския съюз, но не на еврозоната. Имаше тристранен формат – на който обсъждахме как, как да взаимодействаме при фалит. При те имат едно предимство, работят с една държава членка. При нас има 19 различни режима за несъстоятелност, 19 различни законодателства в областта на търговското право. Но в крайна сметка проблемите ни са общи. МРЛ, Тилак, това са две страни на една и съща монета. По-трудно става, когато говорим за ликвидността при преструктуриране, където Bank of England, Федералния резерв, а при нас а, разговаряме с Европейска Централна банка и не на последно място въпроса ви за взаимоотношенията с националните парламенти. От наша гледна точка взаимоотношенията с Европейския парламент са добри. Ние се стараем да бъдем максимално прозрачни. Даваме ви достъп до протоколите и винаги съм била готова да разговарям с парламента била съм тук като експерт, разговаряла съм и на закрити срещи. За мен тези взаимоотношения са много важни. Благодаря. Перванш Берес. Благодаря. подновяването на вашия мандат като председател на съвета за преструктуриране идва в момента, в който правим анализ на пазара. Вие използвахте методите на преструктурирането. Разбира се, от нас се изисква да задаваме различни въпроси без да се вслушаме като парламентаристи, ние не можем да правим оценки, да речем, на преструктурирането на Банко Популар или на италианските банки. И като председател искам да, председател на съвета искам да ви попитам какви полки сте извлекли, какви недостатъци са били допуснати, какво може да се подобри, имам предвид информацията, която може да се предостави на пазара преди съвета да разработи план за преструктуриране, по-конкретно за Банко Популар. Що се отнася до МРЕЛ, подробно сме разговаряли. Но има един практически въпрос, по който ние разсъждаваме. Как да ги реализираме на практика? МРЕЛ задължава банките да се обърнат към пазарите за придобиване на нови активи, без да се създава процикличност, която повишава цената на капитала. Вие казахте, че имате 4 годишна стратегия с междинни срещи, но как ще преодолеете това противоречие от една страна да се държи сметка за конкретната ситуация на всяка банка и да няма от друга страна произвол? Що се отнася до ЕДИС, системата за гарантиране на влоговете, всички ние сме свидетели на това, че след закриването на Банко Попуар, добре, че имаше клиент, в противен случай щеше да бъде катастрофа. Смятате ли, че съобщението на комисията за да се тласне напред досието ЕДИС постигна, но е постигнало ефект? Ние смятаме, че се показа, че намаляването на риска вече е факт. Колко трябва да се намали риска, за да се постигне напредък по, в областта на разпределението на риска? Ще се опитам да отговоря на въпросите по реда на поставянето Що се отнася до Банко Популар, Банко Популар е случай, в който приложихме правилата а, според правилника. За щастие в случая имаше купувач. Също така имахме късмет, че самата банка се беше обявила за продажба и процесът на продажба можеше да се използва от нас като основа за работата ни. Това е причината, поради която в последствие казахме, че, то, че това не трябва да се разглежда като грешка, а показва, че ликвидността при преструктурирането е изключително важен аспект данните бяха проблем. В този случай данните не бяха проблем в смисъл, че имаше организиран процес и банката беше на разположение за предоставяне на нужната информация, но дори и тази банка щеше да се натъкне на трудности, ако, се, ако беше възникнала по, нужда от повече прозрачност за първостепенен дълг или други елементи за стратегията за вътрешна рекапитализация. Така че данните са проблем. Тогава, когато банката няма масив от а, а, данни и когато времето е недостатъчно, ще се е трудно да се очаква, че някой ще купи банката и след това ще анализира информацията за нея. Що се отнася до информацията за пазара, многократно съм го казвала. Съветът не е предоставял чувствителна информация на пазара. И това не е проблем. Беше известно, че банката е подложена на натиск. Е, разпространяваше се много информация Сега за е, минималните задължителни допустими е, пасиви. Това е ключов елемент в е, преструктурирането на банките. МРЕО трябва да бъдат в адекватно качество и количество. Заедно с това сме наясно, че се води законодателен диалог и това е също въпрос, който трябва да анализираме в вебсайта ще видите, че банките имат 4 години за да спазят изискванията. Някои нямат нужда, защото вече са коректни, други имат нужда от повече. Но не забравяйте, че по въпрос, че за МРЕО ще говорим всяка година процесът продължава. Винаги сме казвали, че банковият съюз почива на три стълба и третият стълб е много важен, за да може да се приеме, че банковият съюз е истински съюз, без да има несигурност по това кой отговаря за влоговете. Стъпката, съобщението на комисията е стъпка в тази посока, но това излиза извън обсега на нашите диалог. Сандър Лунс. Благодаря ви, госпожо Кьонинг, за вашето гостуване днес. Имам въпрос за ЕДИС и държавните помощи. Първо за държавните помощи. По това време на годината е редно да ви попитаме, включили ли сте нещо подобно в списъка си с коледни подаръци? Нещо във връзка с държавните помощи или пък може би всичко работи е, добре? Смятате ли, че Европейската комисия трябва да преразгледа правилата си за държавните помощи в е, банковите институции? Смятате ли, че съобщението за банковите институции трябва да вземе предвид и този момент? Това е първият ми въпрос. Втори въпрос. Едис, вече от две години говорим за европейска схема за гарантиране на депозитите и в отговор на колегата Берес, вие се опитахте да отговорите, но моят въпрос е по-скоро насочен към вложителите. Те също играят важна роля в последния етап на ЕДИС в случая с по-малките банкови институции. Те, е, за тях не винаги се предвиждат европейски средства. Така че, е, какво е вашето мнение е, за ЕДИС? Ще в случай на поемането на загубите и на повишаване на ликвидността, обикновенно се взимат средства от, от държавата членка. А, предвижда ли се нещо от европейските средства? Отговор да. А, сега е момента да изготвя списъка си с пожелания за следващата година. А, през лятото бяхме свидетели на няколко случая на несъстоятелност. Необходимо е да преразгледаме цялата рамка, за да вземем решение. Имахме съобщение за банковите институции, което преразгледахме през 2013 година. През 2014 година го допълнихме, така че да, разумно е да преразгледаме тези две съобщения и да видим дали стимулите, които се предвиждат и в двете, се допълват взаимно. Не твърдя, че не трябва да има рекапитализация с оглед на по-голяма предпазливост. В много случаи това би било обосновано. Тоест, да има необходимите средства в случай на един или друг сценарий. На втория ви въпрос за ЕДИС, да, Европейската схема за гарантиране на депозитите трябва да играе своята роля и за в бъдеще. В Единния съвет за преструктуриране смятаме, че ние сме компетентния орган за по-големите банкови институции, но работим заедно с националните органи по преструктуриране тъй като те са компетентните органи за по-малките банкови институции, върху които ние упражняваме само мониторинг. Винаги сме насочвали вниманието си върху предпазването на банковите институции от по-малък и среден размер. В една банкова система винаги неизменно правомощия има както държавата членка, така и Европейския съюз. Но може би е малко преждевременно да обсъждаме а, подобни случаи сега. Петър Язек е следващи. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добре е дошла, госпожо Кьоник и поздравление за удължаването на мандата ви. Аз гледам на днешната ни възможност като на възможност да разгледаме начина по който действа европейската рамка. Бих искал да насоча вниманието си върху понятието обществен интерес. Това понятие е в сърцевината на нашата работа. Бих искал да се спра на два скорошни случая на италиански банки, където да накупаците трябваше да поемат част от финансовото бреме. Националните правила в случай на несъстоятелност се приложиха вместо европейските такива. Та въпросът ми е следният. Ако прилагането на националните правила за несъстоятелност водят до разходи за данакоплаците, както това се случи в двата конкретни случая. Нямаше ли да е в обществен интерес да се приложи директивата за възстановяване и преструктуриране на банките? Публичен интерес. Трябва ли той да се тълкува като запазващ обществената стабилност? От дълго време се твърди, че двете въпросни банки са системни, но един завет за преструктуриране беше на друго мнение – което е изненадващо, имайки предвид, че италианското правителство първоначално твърдеше, че мерките за несъстоятелно са необходими, за да не се стигне до изкривяване на економиката. И на последно място, съгласна ли сте, че обществения интерес може да се опише също така като достоверност на правилата? В този случай с двете банкови институции останахме с впечатлението, че като че ли правилата са тълкувани субективно. Ще започна най-напред с обхвата на директивата за установяване и преструктуриране на банките. В случай на банки заплашени от фалит, трябва да се провери дали има възможност за частно разрешаване на проблема. В този случай нямаше такава възможност. Следващият етап е да се провери дали е в обществен интерес да се преструктурират банките в, по смисъла на директивата, защото в противен случай се смята, че а, несъстоятелността трябва да се уреди по смисъла на националното законодателство. В този случай имахме изпълнени два от петте критерия. И единият от тях беше заплаха за финансовата стабилност. А вторият критерий, на който трябваше да се отговори е дали тези банкови институции изпълняват критични функции. Имаше и други критерии, но това бяха двата основни, които бяха изпълнени. Та за тези две банкови институции ние стигнахме до заключението, че имайки предвид а, тяхната дейност, те нямат нито а, важна функция, нито пък са свързани с индустрията, така че да смятаме, че има заплаха за финансовата стабилност, което означава, че тези банкови институции в конкретния случай трябваше да попаднат в ръцете на националното правителство, т.е. че трябваше да се приложат националните правила. Това дава възможност да се постигне разумен резултат. Впоследствие италианското правителство след консултация с Европейската комисия взе решение да отпусне помощ не с оглед обществени интереси за запазване на финансовата стабилност в Италия, а заради социалните и други последствия. Това решение бе взето след като ние постановихме нашето. И тук има пряка връзка с въпроса на господин Лунс, какво съм записал в списъка си с пожелания за следващата година. В него съм разписала, че желаем с Европейската комисия да помислим дали трябва да се донапаснат някои неща за напред. господин Виегаш. Благодаря ви. Имам няколко по-общи въпроса, както и един свързан с конкретен случай от миналото. Първият ми въпрос е свързан с Банко Популар в Испания. Много а, жалби бяха подадени срещу тази банкова институция и се питам дали е, многобройните жалби могат да парират процеса по преструктуриране на банката. На следващо място. Във връзка с доклада на Reuters от 31 май. Смятате ли, че този доклад доведе до проблеми с ликвидността. Смятате ли, че трябва да бъдат предприяти и конкретни мерки? Имам и допълнителен въпрос във връзка с Банко Популар. На едно предприятие бе възложено да изготви първоначалния, както и последващия доклад. И в този доклад се установява известна уязвимост на банката откъдето идва и съмнението за евентуален конфликт на интереси. Вторият доклад потвърждава съмненията залегнали в първия. Възникват някои въпроси с прозрачността. Кога ще получим ние достъп до тези доклади? до каква степен може да се твърди, че се прилагат едни и същи критерии за прозрачността? Това, което искам да попитам е няма ли риск да ни се предостави доклад, от който е извлечена най-важната информация, тази е с поверителен характер. А сега един въпрос по същество – при екстернализирането? Не смятате ли, че това прави по-уязвима системата? Не смятате ли, че системата за надзор трябва да разполага със собствени средства, за да може да действа самостоятелно? В противен случай тази система ще зависи от, зависи от външни предприятия и фирми, които са тясно свързани с финансовия пазар. И на последно място – преструктурирането неизбежно води до по-голяма концентрация в банковия сектор. Не смятате ли, че това противоречи на основните цели, залегнали в банковия съюз? Благодаря. Me... Доста въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички тях по-отделно. Тези жалби по никакъв начин няма да спрат процеса на преструктуриране законодателството постановява, че, а аз се надявам, че това няма да се случи, дори съм убедена, че ако и когато преструктурирането нарушава интересите на притежателите на активи, то тогава притежателите на активи трябва да бъдат обезпечени. Това е в общи линии. Т.е. по никакъв начин не може да бъде преустановен процеса на преструктуриране. На доклада Reuters и мерките, които трябва да се предприемат. Напълно осъзнавам, че е необходимо да запазим поверителния характер на данните. Отново бих искала да повторя, че това е доклад, който се твърди, че е по наше искане. Имаше твърдение, че банковата институция губи средства, както и някои други твърдения – много лесно а, беше да се каже, а, В този доклад Делойт, извинява се преводача, имаше и други твърдения. В законодателството се твърди, че доклада се изготвя от независима трета страна. Ето защо през 2015 година Единия съвет за преструктуриране обяви търг, за да види дали може да разполага с някакъв панел. Кандидатури подадоха 6 фирми. И всеки път, когато се готвим за преструктуриране на банкова институция, включително и в случай с Банко Популар, ние правим необходимото, за да проверим дали няма конфликт на интереси, след което даваме поръчката на една от фирмите, която е направила най-добрата оферта. Имахме две напълно а, различни оценки. Едната оценка имаше за цел ние да бъдем информирани за рамката, на преструктуриране, която да даде най-добрия резултат. А втората оценка беше свързана с това да се гарантира, че всеки един кредитор ще бъде обезпечен след преструктурирането на институцията. Дали не би било по-добре да действаме чрез вътрешна служба, да не а, забравяме, че в този случай държавата членка разполага с най-добрата информация и този въпрос не се повдига, защото в правната рамка се казва, трябва да бъде независима външна фирма. Относно прозрачността. След като се публикува резолюцията, се запознахме и с решението по нея. общи линии нашето решение е да действаме внимателно с оценката. Това ще отнеме няколко седмици. Ще се радвам, ако успеем преди коледа за втората оценка, а за третата – Третата оценка все още не е била предоставена от оценителя. Упражняваме известен натиск върху оценителя, защото не ни се иска в последствие да ни кажат, ами вие непрекъснато упражнявахте натиск и трябваше да прибързаме. Концентрация на системата, да, определено сливанията водят до концентрация но в случая прекалено голяма и значима институция, за да бъде оставена да фалира, принципът въжи. Благодаря, Свен Гиголд. Благодаря ви. На въпроса за Банко Популар. Дълго сме обсъждали тук проблемите и нашите безпокойства – Въпросът е, ще бъдат ли защитени правата на всеки един, който е загубил средства? Това е от една страна. От друга страна, лобитата са навсякъде. Не само тук, но и във външния свят. И за мен това е проблем. Някои добре организирани играчи непрекъснато поставят въпроса на дневен ред. Бих искал да попитам вие поставени ли сте под натиск в това отношение? На следващо място, във връзка с предстоящото гласуване. Оставаме с чувството, че обществеността, дори ние тук в Европейския парламент искаме по-строги правила за банковите институции – а изискванията бяха като че ли намалени, за да може да се случи преструктурирането им. Съмняваме се, че това, което сте договорили с съответните институции, отговаря на правната рамка. Не се предвиждат правно вързващи цели. Не се предвиждат правно вързващи мерки, които да имат за цел да постигнат оздравяването на институциите. Разполагате до 2020 година, за да се излезе с план за оздравяване на всички институции. Искаше ни се процедурата да протече по-дълго. За нас Основното мото тук е и не стреляйте по а, пратеника, който ви предава посланието. Ето защо, дори и сега да не се ангажирате за по-силни мерки, за нас все пак би било добре да сте сред нас, за да станете свидетел на нашето безпокойство. Иска ни се наистина да ни обещаете нещо в това отношение. Ще се опитам да отговоря на въпроса ви за Банко Популар. Аз също съм озадачена от това, което се случва, но може би е, отправянето на заплахи и упражняването на натиск е неправилно е, понятие. Да, има цяла поредица от а, е, съдебни жалби. Много хора, които са загубили пари, се опитват е, да ни съдят. А относно нарастващия апетит за по-строги правила, в единия съвет за преструктуриране твърдо сме решени да се придържаме към сега действащите правила – искаме банковите институции да подлежат на преструктуриране. Да отвърна на едно от нещата, които казахте. Плановете за оздравяване и за преструктуриране не се договарят с нас. Ние изслушваме банковите институции, но и те трябва да разберат, че ние предприемаме правилните стъпки и че те от своя страна вървят на прав път. Единственото, което мога да ви обещая сега е това, което направихме през 2017 година за МРЛ. Тогава е, решихме да направим значителна стъпка напред за големите банкови институции, така че, уверявам ви, ще е, следваме същата процедура относно пречките. В случай на пречки винаги трябва да се маневрира малко повече, защото не може да спрем да работим по преструктурирането. Първо трябва да решим първия проблем, да премахнем основната пречка. В случая ще трябва да играем на няколко терена едновременно. Но ние гледаме сериозно на мандата си и ми се иска да мога да ви кажа, че всичко ще приключи 2019 година, но не искам да ви давам прекалено големи обещания. Опитвам се да бъда реалист. Не виждам представители на EFDD е и ИНФ. В такъв случай господин Фернандеш. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожо Кьоник. Имам въпрос по работната програма Както може би се досещате, тази сутрин не ми бе достатъчна, за да се запозная с нея. Но все пак имам няколко въпроса. И разбира се, много от тях са свързани с Банко Популар. Всъщност имам четири въпроса. Първо. Информацията от Reuters не е била еднозначна – казвате вие. Но все пак тя а, трябва да бъде разгледана светлината на това, което вие казахте в Блумберг. Ако не беше вашето изказване, може би последствията от Ройтерс нямаше да са толкова значителни. В своя отговор Банко Популар твърди, че е взел предвид всички становища в анализа, който е предоставил. Но според мен би било погрешно да не се излиза с никакъв коментар за тази банкова институция или за която и да е друга. Та бих искал да попитам, как бихме могли за в бъдеще да избегнем подобно разминаване на информацията? Как да избегнем а, повторен инцидент? На следващо място доклада Делойт. Казахте, че той не може да бъде публикуван, за да може да се гарантира финансовата стабилност. Нека ви напомня, че след преструктурирането на Банко Популар, финансовите пазари бяха доста нестабилни. И в Испания трябваше да се предприемат мерки във връзка с продажбата на някои срочни активи. Ако доклада беше публичен, може би нещата ще да са по-различни, така че за в бъдеще не бихте ли могла да размислите? Този тип доклади ще продължават ли да имат поверителен характер? Дори и в случай на преструктуриране. На трето място. Последващия доклад на Делойт. Казвате, че трябва да се спазва принципа за конфликт на интереси. Много от нас обаче смятат, че такъв има. Не смятате ли, че е достатъчен конфликт на интереси, предварителния и последващия доклад да бъдат изготвени от Делойт. Бих искал да разбера какво би могъл да направи единния съвет за преструктуриране в това отношение. Не трябва да има никакво съмнение, никакъв конфликт на интереси. Четвърти въпрос. Той е свързан с Банковия съюз и ЕДИС. Вие заявихте, че схемата за гарантиране на депозитите е необходима, за да се завърши банковия съюз. Смятате ли, че ЕДИС може да получи средства от Европейския фонд за преструктуриране? Благодаря. Ще започна с първият е, ви въпрос за изтичането на информация от Bloomberg и доклада Deloitte. В едно интервю журналист който цитира Банко Популар, ме запита какво мисля. Единственото, което казах, беше, че Банко Популар е една от многото банкови институции. Не съм дала никаква подробна информация. И да не бях направил коментар, резултата щеше да бъде същия. Но това беше всичко, което казах. Не съм започвала дискусия за Банко Популар. По доклада Делойт. Не съм съгласна с вас, че сме установили нестабилност на пазара. След преструктурирането на Банко Популар, нещо, което бе признато и от испанските колеги, нямаше никакви последствия върху банковите институции или финансовите пазари. В някои банкови институции имаше проблеми, доколкото някои хора се питаха какво ще се случи с тях. Но определено не е имало риск за финансовата стабилност след преструктурирането на банко Популар. Относно доклада Делойт, няколко пъти казах вече, че си имаше панел, който излезе с две различни оценки. Ние обаче поискахме оценката да се направи на базата на едни и същи критерии. Не мога да а, гарантирам за бъдеще, но винаги ще изискваме критерият да бъде един и същи. Може да има причина да преосмислим метода си, за мен е разумно да имаме две оценки, имайки предвид и броят на потенциалните оценители. На въпроса ви за прозрачността. Както вече казах, ще помислим как бихме могли да публикуваме неповерителната част от доклада Deloitte. Тази част от доклада ще бъде публикувана на интернет сайта ни, така че всеки да може да се запознае с нея. Но това въжи за частта с неповерителен характер. Относно фонда за преструктуриране, не мога да отговоря на въпроса ви в това отношение. Мога само да кажа, че искаме да има единен фонд за единия а, механизъм. Обещано ни беше да имаме такъв фонд най-късно за крайната фаза от сливането на фондовете. Вие като законодатели можете по-добре от нас да вземете решение в този смисъл. Благодаря. Благодаря ви. Доколкото знаем, комисията ще излезе с предложение за защитен механизъм за банковия съюз, в който ще бъде включена и схемата за гарантиране на депозити. Господин Тремоза и Балцелс. Добре дошла за пореден път в Европейския парламент. Госпожо Кьоних, имам два кратки въпроса към вас. Пожелавам ви успех в работата ви през идните години. Два съвсем кратки въпроса. Първият. Какви полки можем да си извлечем от преструктурирането на Банко Популар? Следващият път, когато вие предстои да преструктурирате някоя банка, може би ще вземете решението не в рамките на 48 минути, а на 48 часа. С други думи, ще има ли някакви правила за правителствата? по въпроса за доклада на Делойт. Ако Европейският съд изиска пълния текст на доклада, то Единият съвет за преструктуриране ще предостави ли текста на съда? Отговорът е много прост. Съветът придър... се придържа към съдебните решения на Европейския съд. Тоест, ако Европейският съд стигне до подобно заключение, то аз ще се консултирам с юристите си, но при всички положения ще се съобразя с решението на съда. Съобразяваме се и с решенията на съвета за обжалвания. Съветът за обжалвания в случая потвърди нашето становище, именно, че трябва да сме изключително внимателни, тъй като става дума за деликатна информация. По първия ви въпрос, повече от 48 минути ни бяха необходими. Необходима ни бе всъщност цяла нощ. Един от аргументите, които изтъкнахме е, че в случай, че банка обяви несъстоятелност по средата на седмицата, то би било добре като крайна мярка да може да разполагаме с инструмент за налагане на мораториум. Има много предимства и недостатъци на един такъв механизъм, но той при всички положения може да ни помогне, ако трябва, ако настъпи подобен сценарий в средата на седмицата. Благодаря ви. Благодаря ви също и за доброто институционално сътрудничество с Европейския парламент. Добре е, че има такова добро сътрудничество с нас. Надявам се, че това сътрудничество ще се задълбочи, когато излезе следващия ви годишен доклад. Трябва да има колкото се може повече прозрачност. Радвам се, че не изключвате в бъдеще възможността от изготвянето на доклади и от други структури. Това е проблем за някои държави членки. В зависимост от резултатите от гласуването ще продължим диалога по този въпрос. Благодаря ви за участието в днешното ни заседание. Сега съвсем за малко ще прекъснем, за да могат колегите да влязат в залата. След това ще продължим с гласуванията. Ще гласуваме и по потвърждаването ви на длъжността председател на съвет.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

Chair, can we vote? Господин председател, можем ли да гласуваме? Нека първо направим проверка на системата. Моля, гласувайте. Lot of people missing here. 20... Доста хора отсъстват. Your voting cards. We need more members. Моля да гласувате електронно. Не присъстват достатъчно хора в залата. Still, I, I still see Okay. Okay, so the test is closed. Край на гласуването. Сега можем да пристъпим към първото гласуване. Гласуваме по назначаването на Елке Кюник за председател на Единия съвет за преструктуриране, по-точно за повторното и назначаване. Съгласно процедурата, вотът следва да е таен. Плюсът е за, минусът е против. Можете и да се въздържите. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 31 гласа за, 9 гласа против, няма въздържали се. Елке Кюник е преназначена за председател на Единия съвет за преструктуриране. Поздравления! Преминаваме към проектостановището ни по Европейската електронна карта за услуги по именно гласуване по първото изменение. Ако то бъде прието, ще бъде отхвърлено цялото предложение и ще пристъпим към окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Някой поиска думата ли? Yes, we, this is the directive, no? Да, става дума за директивата. Directive, yes. Directive, exactly. Yes, written small, but it's the first is the... Да, Първото гласуване е за директивата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отхвърляме предложението. Всичко останало отпада. Сега ще процедираме по същия начин и по регламента. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Същият резултат 24 гласа за, 16 против, няма въздържали се, отхвърля се. Предложението отпада. Сега преминаваме към проектостановището за предложението за директива за превентивно преструктуриране и така нататък. Изменение 117 за, против, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 118 за, против, Електронна проверка. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 119 за. Против. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 120 за. Против. Електронна проверка отново. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен брой гласове за и против. Отхвърля се 1-2-1 и 1-2-2 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 17 за против, въздържали се, приема се изменение 123 за, против, Трябва да проверим. Моля, гласувайте електрон. По 123. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 125 за, против, Много странна конфигурация сред политическите групи. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваме по 125. Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. Приема се. Компромисно А за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 130 за, против. Електронна проверка по 130. Моля, гласувайте. Vote Край на гласуването. Отхвърля се. По 130 гласувахме, нали? 1-3-1 за, против. Мисля, че същото мнозинство е тук, но нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Не със същото мнозинство. Едно 3 2 за, против, зелените са против, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1-3-3 за, против, екаре е за. Моля, гласувайте електронно. Различни комбинации. Край на гласуването. Отхвърля се. Това бе 133-то. Гласуваме по 21 за, против, въздържали се, приема се 3-4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5. ЕНП и социалистите и демократите са против. Тогава с право проверих. Брайан ти гласува по същия начин като перванш. Моля, гласувайте електронно. So then, then is clearly adopted, I guess. vote is closed. Край на гласуването. Може би ще се приеме. Приема се с много малка разлика в гласовете. 1-3-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1-3-6 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 1-3-7 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. С малка разлика в гласовете. 1-3-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за. Извинявайте, идентични. 140 за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. За. Против. Електронна проверка по 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 за. Против. Електронна проверка по 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 1-4-2. За, против, въздържали се, приема се. 2-4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Б за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение. Искате проверка ли? По 27. Гласуваме електронно по 27. Still to call Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. Приема се. 1-5-1. За. Против. Не виждам как са гласували зелените. Електронна проверка по 151. Моля, гласувайте. Unusual distribution is complex for me to see. Моля, вдигайте ясно ръка. Край на гласуването. Отхвърля се. 1-5-2 за, против, въздържали се, приема се. 1-5-3 за, против. Електронна проверка по 1-5-3. Моля, гласувайте. Край на гласуването равен брой гласове за и против, отхвърля се 172 за, против, електронна проверка по 172. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отново равен брой гласове за и против. Отхвърля се 156 за, против, Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за. Против. Електронна проверка. Мисля, че се приема, но гласуваме електронно по 28. Перваш you said minus, you would... показа против, но гласуваш за. Край на гласуването. Приема се с широко мнозинство. Затова и преди малко имаше объркване. 1-5-4 за, против, Електронна проверка по 154. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново равен брой гласове за и против. Отхвърля се 155 за, против. Електронна проверка по 155. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против. Мисля, че се приема. но Нека проверим. Гласуваме електронно по 157. Vote Край на гласуването. Приема се. 159 за. Против. Електронна проверка по 159. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен брой гласове за и против. Отхвърля се компромисно С. За против, въздържали се, приема се. Изменение 169 за, против. Електронна проверка по 169. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 168 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 168. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен брой гласове за и против. Отхвърля се компромисно Д. За. Сусно изменение. Извинявайте. Сусно изменение от докладчика Гласуваме по това изменение с устното изменение. За. Е, няма нужда да го четете. No. So favor, against... За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че се отхвърля. Нека проверим. 32. Гласуваме електронно по 32. Край на гласуването. Приема се. 173. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 174. До 176. За. Против. Електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Равен брой гласове за и против. Отхвърлят се. 178 за. Против. Извинявайте. Социалистите и демократите за ли са или против? За. ЕНП също е за. 178. Приема се. 182 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 183 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 184 за, против против, въздържали се. Не виждам гласовете на екаре. Гласуваме електронно. Моля, вдигайте ръка. Край на гласуването. Отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. 33, yes. 33. Vote is... Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 188 за, против, Социалистите и демократите са за, нали? Въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против. Електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, електронна проверка. Моля гласувайте по 207. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 208 за, против, въздържали се, приема се. 209 за, против. Електронна проверка по 209. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се 214 за, против, електронна проверка по 214. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас разлика 215 за, против, въздържали се. Е НП по 215 за ли сте? Приема се. 216 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 216. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 217 за, против. Електронна проверка по 217. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се 219 за, против, либералите за ли са по 219? Приема се. 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно F за. Против. Въздържали се. Приема се. 228 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 за против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Мисля, че се приема. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. 233 за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, за, против. Електронна проверка по 234. Моля, гласувайте. 234. Край на гласуването. Отхвърля се. 235 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 235. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 236 за, против, въздържали се. Отхвърля се 237 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 36 за, против, електронна проверка по 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против. Електронна проверка по 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 239 за. Против. Електронна проверка по 239. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 240 за. Против. Проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 да, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, проверка. 249, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въз... 251 пада. И затова правим проверка по 252 изменение. Край на гласуването. Приема се. 253 за. Против. Проверка. 253. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за. Против. Проверка по 39-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис G латинско. За. Против. Въздържали се. Приема се. 258. За. Против. Проверка по 258 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 259 за. Против. Проверка по 259 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Равен брой резултати. Отхвърля се. 260 за. А, оттеглено, извинявайте. 261 за. Против, въздържали се. Приема се. Социалистите демократите бяха за. 262 за. Против. Проверка по 262 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 263 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против. Проверка 264 то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 265 за, против. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 266 за, против. Проверка. Гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, проверка. Двеста Край на гласуването. Отхвърля се. 268 за. Против въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против. Проверка 269-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 270 за. Против.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 Приема се 274 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис и латинско за. Против. Въздържали се. Приема се. 282 за. Против. Въздържали се. Приема се. 283 за. Против. Проверка. 283 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис J с устно изменение за против въздържали се. Приема се. 292 за против. Проверка 292 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 и 70 и 60, извинявайте, за, против, Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 293. Пада. 57. За. Против. възражали се. Приема се. 58. За. Против. Проверка. Гласувайте 58 изменение. Край на гласуването. Приема се 59 за, против, проверка 59-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 296 за, против, Проверка 296. Край на гласуването. Равен брой гласове. Отхвърля се. 295 за, против. Проверка по 295 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 297 за против. Проверка 297 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 298 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис Л е, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против. Проверка 67 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 68 за, против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 въздържали се, отхвърля се. 82-83 за, против, проверка. 82-83, моля гласувайте. is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 за. Против. Как гласува НП 7? Отхвърля. Изменение 84 за, против. Проверка по 84-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласувахме 84. Искате да направим проверка и последно изменение. Извинявайте тогава. Е проверка по седмо изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Q за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 88 за, против, въздържали се. Проверка по 88 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, проверка, десето изменение. Край на гласуването. Приема се 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се. Проверка по изменение номер 100. Косовите. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 101 за. Против въздържали се. Приема се. 102 за. Против. Проверка. 102 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 за. Против въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, проверка, моля гласувайте. Мисля, че се отхвърля, но не виждам как гласуват зелените. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 105. За, против, въздържали се, приема се 106 за, против. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 14. За, против, либералите, за. Проверка. Не, приема се, извинявайте. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, Проверка 15-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, Правим проверка на 116. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33 за, 2 против, 4 въздържали се. А, поздравления за докладчика и накрая гласуваме амблок. Гласуваме амблок за против, въздържали се, приема се. Гласуваме текста с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 ма за, 1 против, 3 ма въздържали се. Благодаря ви. Сега преотстъпвам председателското място. Thank you.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 So, И така, уважаеми колеги, аз все още съм тук. Денят е, е необикновен, нещата се променят. с доста сложни и интересни събития. Казвам добре дошъл на господин Масимо Бургоньон, член на съвета на Европейския фискален съвет, който любезно прие нашата покана да участва в днешния разговор с членовете на комисията ЕКОН. Той ще говори от името на професор Тигесен, който не можа да приеме поканата ни поради промяна в последния момент в дневния ред на Еврогрупата. Ние вече проведахме разговор с професор Тигесен през юли, когато след назначението си той се яви пред комисията ЕКОН, за да представи гледната точка на Европейския фискален съвет към ключови елементи на Европейския семестър. Европейската, Европейския фискален съвет на 15 ноември публикува първия годишен доклад. В доклада се прави преглед е, на изпълнението на фискалната рамка на Европейския съюз. Очертават се недостатъците и обхвата за по-нататъчно усъвършенстване. Така, господин Буртиньон ще има думата за 10 минути. Благодаря. От името на Нилс аз ще представя накратко годишния доклад, който представихме който публикувахме на 15 ноември и се надявам, че всички сте получили копия от доклада. Ако не, можете да го свалите от нашия вебсайт. И така, за какво става дума в доклада? Надявам се, че виждате екрана. Всъщност докладът е структуриран около мандата на Европейския фискален съвет или ЕФС. Ние направихме оценка на изпълнението на фискалната рамка на Съюза. Това правим във втори раздел. Във втори раздел а, ние обръщаме внимание на изпълнението на пакта за стабилност и растеж през 2016 година възоснова на насоките дадени от комисията. Както виждате, Европейския фискален съвет е нова институция. За... Бяхме създадени в края на 2016 година, започнахме работа през 2017 година. От нас иска да представяме годишен доклад. Втората задача в мандата е да сътрудничим с националните фискални съвети, по-конкретно с цел обмяна на положителен опит. Но това е посветен трети раздел – там се извършва анализ на независимите фискални институции, както знаете. Те са въведени в резултата на фискалното споразумение. В някои страни са създадени такива институции. По-конкретно обръщаме внимание на два, на два нови елемента два примера ирландският и датския. Третата ни задача в мандата е да консултираме комисията по най най-добрата фискална позиция в еврозоната. И това се извършва ретроспективно и за бъдеще от ретроспективна гледна точка. Ние правим анализ от 2016 година. Основният въпрос е, е дали макроекономическите параметри потвърждават или не анализите, които сме направили. Също така трябваше да предоставим консултации за прогнозни анализи за 2018 година, но на това е посветен документ, публикуван през юли 2017 година. Също така правим предложение за бъдещото развитие на фискалната рамка на Съюза. Това е посветен пети раздел. Това е структурата на доклада. Сега, какви са основните послания на първо място? разгледайки ретроспективно не само през 2016 година, годините бяха много трудни за фискалната политика национално и международно ниво, защото имаше моменти, в които изпитвахме ефекта на кризата, имаше възстановяване. В някои страни възстановяването беше по-изявено от други. Имаме сериозно наследство от кризата, инфлацията беше ниска, така че ситуацията беше доста трудна. И основното решение, което трябваше да се вземе е дали да вървим към разхлабване на правилата, имам предвид фискалните, но тук има опасност да се подкопае устойчивостта на публичните финанси или пък да вървим в друга посока и да спазваме правилата много стрикно, но това се натъква на проблема с крехкия растеж. Общото ни заключение е, че пакта за стабилност и растеж се прилага по гъвкав начин и като цяло има фискална позиция, която е подходяща за еврозоната, но не на ниво отделни държави. Някои страни имат повече нужда от устойчивост, отколкото от стабилност и обратно. Някои страни има нужда повече от устойчивост, отколкото стабилизиране. Още още едно заключение и констатация е, че правилата и процедурите са много сложни и това е резултат от а, промени по, при взимането на решенията в комисията. Това не е непременно отрицателно, защото едно от заключенията на доклада е, че има нужда от осмотрение, за да се прилагат правилата. Има. Това обаче често е за сметка на прозрачността и предсказуемостта и така е едно общо заключение от втора глава е, че има обхват, има възможност за подобряване на фискалната рамка, както в рамките на съществуващата рамка, така и в бъдеще. Така че има какво да се предприеме и в сегашната рамка, без да се налагат промени в законодателството и договорите как се изпълни пакта за стабилност и растеж през 2016 година. Ако погледнете а, становището на комисията във връзка с а, проекто бюджетните планове, се оказва, че има значителен риск от не спазване в някои а, страни. какъв е резултатът през, две, през пролета на 2017 година. До голяма степен се спазват нормите. През 2017 година, за разлика от 2015 година, заключението на комисията е, че като цяло има спазване. Това се дължи не толкова на подчертан економически растеж, Растежът беше в рамките на прогнозите на Европейската комисия, въпреки че номиналният растеж е по-нисък, тъй като инфлацията не беше толкова ниска, колкото се очакваше. Рискът от не спазване а, се, е проблем, който се анализира във връзка с а, осмотрението и по-голяма гъвкавост – това число по-високо ниво на дълга в страните с нисък и растеж. На някои страни, които не спазваха нормативите, беше предоставено допълнително време и санкциите бяха отменени за Испания и Португалия. Като цяло, спазването на пакта стабилност и растеж е несъвършено, но няма сериозни грешки. Не, съ... не съвършено изпълнените правила са за предпочитане пред разхлабването им или пред твърде стрикното тълкуване на пакта за стабилност и растеж. Но ние смятаме, че ситуацията можеше да бъде и по-лоша, ако правилата бяха спазвани по-стрикно или бяха разхлабени. Сега, кои са а, двата индикатора за оценка на спазването? А, за някои страни съществуващото законодателство прилага два показателя, на чиято основа да се прецени дали в страната има риск или не. Тези две правила на теория би трябвало да доведат до по-добри резултати, но има нужда от преценка, за да се прецени точно кой индикатор да се приложи. В някои случаи изборът не е достатъчно последователен. Има и някои други конкретни случаи, като клаузи за гъвкавост, за моята страна като Италия. Има гъвкавостта е обвързана с фактическото изпълнение на структурните реформи. Последващата оценка не беше окончателна и докладът на Европейската комисия повдигна някои въпроси. Що се отнася до процедурите за прекомерен дефицит на Испания и Португалия, имаше известно забавяне по отношение на нормалната процедура през май 2016 година. Комисията реши да отложи а, предприемането на мерки и препоръча да се продължат сроковете в противоречие с съществуващите препоръки на съвета. В е, някои страни дългът не е намален в достатъчна степен, без да се предприема процедура, тъй като Имаше множество фактори, на които комисията се позова в анализа си на спазването и не спазването на правилата в някои страни. Номиналният растеж беше твърде нисък през 2016 година, поради което намаляването на номиналния дълг щеше да е сложно. Имаше и проблеми, защото в някои страни имаше а, служебно правителство, а там не, в тези случаи не е ясно как, не е ясно как се спазват бюджетните правила. Как стоят нещата с фискалната позиция? Смятаме, че насоките, представени от комисията и съвета, бяха за неутрално а, за неутрална от а, агрегирана гледна точка фискална позиция през 2016 година, но диференцирана на национално ниво в контекста на крехкото възстановяване след продължителна криза. Все още има твърде високи дългови коефициенти. Насоките по отношение на макроекономическата ситуация бяха а, крайният резултат. Всъщност имаме разширяване на фискалната позиция, фискалната политика беше положителна, но съставът по страни не е оптимален. В някои страни има опасност от непълно спазване на изискванията. Фискалната политика, разбира се, трябваше да се подкрепи в някои страни, в което би било в интереса на възстановяването. Пакта за стабилност и растеж е, всъщност е, налага известни ограничения на страните във връзка с дълга, но страните, е, в които резултатите са по-добри, пакта за стабилност и растеж е, не, не предполага увеличаване на разходите. Ролята на независимите фискални институции, както казах, анализирахме някои, няколко случая, нямаме време, пък и недостатъчните ресурси не ни позволиха анализираме независимите фискални институции във всяка страна, но дори на тази основа смятаме, че можем да направим някои предложения констатирахме, че тези органи работят по-добре в тези страни, в които има процес, процедура, която предполага да се дават обяснения, ако не се спазят изискванията. Т.е. правителството да реагира на коментарите на фискалната институция. Понякога има разлика между заключенията на фискалната позиция и преценките на правителството. В тези случаи правителството трябва да обясни защо има такова разминаване. Нашето предложение е тук да се реформира националното законодателство и правителството да реагира навременно и да се, да се реагира по-подробно на коментарите на тези институции. Какви предложения правим за усъвършенстване на пакта стабилност и растеж? Някои от мерките са много прости не предполагат промяна в законодателството. Някои предполагат по-сериозни промени, разбира се, но всъщност едно от нашите предложения е да се премахна част от асиметрията. Има, в момента има, би трябвало да има симетрия между периодите на растеж и на спад и трябва да има баланс между превентивните и реактивни мерки. Ако тогава, когато економиката се възстановява, една страна би трябвало да се подготви за бъдещи моменти, в които би настъпил евентуален спад, без да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Второ, санкциите не дават резултати. Ние не сме съгласни с, с тази теза. Понякога заплахата за санкция е достатъчна, тъй като санкциите са свързани и с увреждане на репутацията. От друга страна е трудно да се налагат санкции на суверенни страни. И така докладът предлага да се заменят санкциите с някакви условия. Тоест, не спазването на условията да са свързани а, с определени последици за разходите, за структурния фонд, например. За много страни този фонд обаче няма значение и затова ние смятаме, че е, трябва да има други условия. И ако въведем повече фискален капацитет на европейско ниво, промяната в фискалната е, позиция – трябва да е обвързана с различни условия. Също така имаме и друго предложение да се въведе по-ясна връзка между пакта за стабилност и растеж и процедурата за макроекономически баланс. Ние смятаме, че, спи... че темповете на адаптация трябва да зависят от макроекономическия дисбаланс и накрая въпросът за сложността, прозрачността и така нататък. Това предложение предполага промяна в договорите, т.е. има дългосрочен характер, но правилата трябва да се опростят, тъй като в момента са станали доста сложни и може би някои правила а, и условия би трябвало да се а, заменят с някакви по-общи клаузи. Ние смятаме, че такава една а, клауза за, незав... за промяна би трябвало да е свързано с независими съвети. тогава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 Извинявам се, не знаех, че трябва да се впиша в определено време. Та казвах, че заради проблемите в еврозоната в момента е добре а, за да имаме по-голяма устойчивост, да изградим един централен фискален капацитет. Много време обсъждахме как бихме могли да внесем по-голяма стабилност. Съвсем наскоро имаше предложение от Европейската комисия, но то не е добро определено. Затова обсъдихме въпроса за европейски механизъм или някаква схема в същия ред на мисли. В момента в доклада сме излезли с позицията, че схема за инвестиции, за защита на инвестициите, може би е най-добрата альтернатива. Най-вероятно ще бъде и по-лесна за прилагане. Дали да не спра до тук? Thank you very much for your presentation. Благодаря ви за представенето, както и за доклада на Фискалния съвет, който е изключително интересен, балансиран, с който сме съгласни на 100%. Съгласен съм и с казаното от вас, а именно – че трябва да осъзнаваме а, несъвършеността на сега действащите правила. Необходимо е да се намери добър баланс между предвидимостта, гъвкавостта, което съвсем не е лесно, имайки предвид сегашната рамка, в която действат държави членки, суверенни, които имат единни правила. Опита на комисията през последните години да постигне някакъв баланс, може би не е овенчан в... с успех. Вие дадохте примери за различни альтернативи. Дадохте ни пет примера, в които видяхме също, че нещата не са перфектни. Съвсем не е лесна ролята ни. Определено бихме могли да несем допълнително подобрение в схемата. Ние в Европейския парламент сме изключително предпазливи, когато нещо е в нашите правомощия. Доста е сложно от наша гледна точка, защото нашия парламент и националните парламенти имат трудна роля. Но, да, изключително важна е ролята на Европейския фискален съвет. Започваме дискусията с членовете на парламента. Виждам колеги от НП. Пол Танк е прав от социалистите и демократите. Не виждам колеги от НП, извинете. Не се изненадвам, че колегите не са тук. Бих искал да се съглася с вашите думи, господин председател. Изключително балансиран доклад, изчерпателно представяне, което ми напомня, че Европейската комисия направи препоръки към Германия и Нидерландия за повече инвестиции, за към 50 милиарда. Та в този ред на мисля е и въпросът ми. Съгласен съм с заключението ви, че едва ли а, този подход е бил правилното решение на равнище държави членки. Моля, потвърдете ми, съгласен ли сте с предложението на комисията? Как бихме могли да направим правилата по-симетрични? Вие казахте, нуждаем се от по-голяма симетричност, но дайте пример. Това, което препоръча Европейската комисия, бе изцяло пренебрегнато от държавите членки, което ме води на един по-общ въпрос. Казахте, че правилата трябва да се упростят Съвсем не е простичко начинание това. Та говорихте за упростяване на правилата, за засилване на фискалния капацитет. Вие говорите за централизирани фискални инструменти и твърдите, че те ще допринесат за по-голяма стабилност в еврозоната. Добре, съгласен съм. Аз като макроекономист се притеснявам, че при още една криза или рецесия ние не разполагаме с необходимите инструменти. Имаме политически мандат. Много държави членки в тази децентрализирана система не могат да водят разширителна бюджетна политика. Така че кое според вас е най-важното? централизирания фискален капацитет или упростяването на правилата и тяхното прилагане от друга страна. Надявам се, че Европейския фискален съвет ще продължи да ни дава различни альтернативи, опции, но отговорът на тези въпроси е важен за стабилността на еврозоната. Не знае, господин председател, колко време имам още. Ще се опитам да бъда кратък. Работих в Нидерландия в Централното бюро 10 години. И опитът ми там показва, че политиците не винаги се вслушват в съветите ни. съвсем а, не може да се каже, че позицията ни е, е неоспорвана, но пък имахме добра репутация. Същото въжи и за вас. Вие давате различни възможности, различни альтернативи. Това са трите ми въпроса. Благодаря за въпросите. Може би се нуждаем и от двете неща. Централизиран фискален капацитет и упростени правила. По първия ви въпрос – ще имаме проблем в това отношение с пакта за стабилност и растеж. Не трябва да се прекалява. Защото не винаги можем да използваме всички инструменти. Това, което можем да направим на европейско равнище сега, е да се координират националните фискални политики. Но и този подход няма да даде много добър резултат. Вие казахте, че Европейската комисия е направила препоръки на Германия и Нидерландия за повече инвестиции, но тези две държави не са последвали препоръките. Така че виждаме асиметрия в това отношение как да се стигне до симетрия. Едно от възможните решения е чрез въвеждането на някакъв централен фискален капацитет. Ако дадена държава реши, че по политически причини или предпочитания не желая да разходва средства, то тогава добре. Но ако може това решение да бъде заменено и финансирано от, централен, от фискален капацитет на централно равнище, тогава добре. В Европа в момента ние не обсъждаме тази тема, а по-скоро европейския бюджет. Никой не говори за голям федерален бюджет. Говорим за механизъм за стабилност, механизъм за подкрепа в случай на асиметричен шок. Но това все пак е по-добре от нищо, ако мога така да се изразя. И именно за това ние подкрепихме схемата за защита на инвестициите. Защото в цяла Европа и най-вече в държавите, които най-много пострадаха от кризите – правителствата просто намалиха а, инвестициите. Това в дългосрочен, но дори в краткосрочен план ще се отрази зле. Защото в дългосрочен план по този начин намалява капацитета. Ето защо трябва да положим повече усилия в това отношение. В Европейския фискален съвет ние се съсредоточаваме върху е, специалните характеристики. Говорим за прекален капацитет, защото това е в мандата ни. Но ако ме попитате как бихме могли да оздравим еврозоната, то тогава централният фискален капацитет е едно от възможните решения. Трябва да се завърши банковия съюз, да се направи първата стъпка към капиталовия съюз, Тоест, нуждаем се от повече механизми, които да ни служат като гаранция. В противен случай рискуваме да понесем друг тежък срок. шок, извинете, без да сме подготвени. Господин Тремоза. Благодаря, господин председател. Кратък въпрос. Десет години след началото на кризата все още има държави членки, чието публичен дефицит е над 3 граница. През следващите месеци паричната ни политика ще влезе в нормите, което означава, че ще се увеличат лихвите – Това от своя страна означава повече разходи за съответните държави. Имайки предвид, че механизма а, за санкции не работи, как според вас може да реформираме бюджетните правила? Или смятате, че положението е безнадежно? Благодаря за въпрос. Какво имате предвид под европейските бюджетни правила? Фискалните такива или европейския бюджет, защото това са две различни неща фискалните правила, за тях правим предложение. Надяваме се, че предстоят по-спокойни времена. Економическото положение се подобрява в много държави, така че трябва да изработим стратегия – за да може нещата да работят по-добре. Какво бихме могли да направим? Така, например, можем да кажем, че за държави като моята, която има висок задлъжнялост, както и за други държави, които имат голям дефицит, ще трябва да намалят разходите и да имат някакви резервни финансови средства, някакъв буфер за в бъдеще. Така че по-настоящем е възможен подобен механизъм. Просто всяка държава трябва да прецени. Смятаме, че можехме да постъпим и по-добре в миналото. От фискалната политика очакваме тя да бъде контрациклична, т.е. да има средства, които да се използват, когато економиката е в криза. Това е така наречения буфер. В еврозоната и в повечето фискални политики наблюдаваме, че те са проциклични, което означава все повече и повече грешки и по този начин не поправяме ни цикъла. Когато се подобри економическото положение, точно тогава държавите трябва да контролират повече разходите си и да намаляват дълга си. Относно бюджетните правила. Някои от предложенията, които правим, са за цел намаляване на асиметричните шокове и се надяваме, че механизма ще дава все по-добър резултат за в бъдеще. Благодаря. Трудно е да се каже сега, че живеем в спокойни времена и че тези времена са новото нормално. Все още страдаме от висока безработица, недостатъчни инвестиции – имаме различни проблеми в различните слове на обществото и така нататък, което доста затруднява положението. Така че наистина по-добре е човек да пести, когато има растеж, а не когато економиката е в депресия. Перванш. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. Аз забравих господин Виегаш. Извинявай, Перванш, извинявай. Необичайно е да нямаме представители на всички групи. Мигел, Мигел и после Перванш. В рамките на процедурата по привличане на вниманието. Благодаря ви, ще говоря на португалски. И ще бъда кратък, за да дам възможности на другите колеги да се изкажат. Ще дам два примера. Първо, защитата на инвестициите. Може ли да доразвиете мисълта си? Ако идеята е част от публичните инвестиции да се използват, публични инвестиции, които могат да бъдат взети от дефицита, ако имате предвид планът на Юнкер, то тогава неизменно ще се осложни регулаторната рамка и това само допълнително ще осложни положението, което така или иначе е сложно днес. На второ място. Макроекономическото положение и пакта за стабилност и растеж. Има връзка между двете неща, но ми е трудно да си представя, че може да има официална връзка между двете, ако няма правила, които допълнително да осложнят схемата. Може ли да ни кажете малко повече и за това? Още веднъж ви благодаря за презентацията. Hey, thank you very much. Благодаря ви. Честно казано, не са много точни предложенията на Европейския фискален съвет. Имаше предложение на Европейската комисия. Така ли че опитваме се да въведем някакъв фискален капацитет. Но дискусията не ни позволява да излезем с конкретно становище. Трябва да работим допълнително до предложението си. Имаме няколко нужди. Първо нужда от инвестиции. Инвестициите намаляха във всички европейски държави, затова трябва да направим нещо, за да ги защитим. Планът Юнкер даде резултат, но най-вече за частните инвестиции, а не за публични. А ние трябва да защитим публичните инвестиции. Можем да го направим по няколко начина. Чрез съответните фондове, чрез резерв от страна на държавите членки, в добри времена, резерв, който да се използва при по-лоши времена. И така нататък. Трябва по-подробно да опишем схемата, но приветстваме факта, че комисията и съвета все пак правят нещо по въпрос. На следващия ви въпрос. В Европа имаме две системи. Едната дава възможност Европейската комисия да направи връзка между това, което прави е, дадена държава в фискалната област с е, макроекономическата процедура за е, дисбаланс. Тоест, комисията прави тази връзка между това, което прави правителството в фискално отношение и от друга страна всички показатели в макроекономически план. Идеята ни е да накараме европейските държави да помислят малко повече в това отношение. Да не се отделя толкова внимание на контрола върху публичните разходи и дълга. По-скоро трябва да се оздрави економиката. Тя трябва да бъде по-стабилна. Така може да се постигне резултат относно фискалната устойчивост. Докато има ангажимент от страна на европейските държави, можем да работим. Може да се ускори ритъма, с който да се постигнат целите, ако има баланс в макроекономически план. Ако има задлъжнели държави. Можем да коригираме междинните бюджетни цели. но не трябва да се стига до допълнително бреме. Заповядай, Първаш. Благодаря ви за вашия принос към дискусията. Темата е актуална. Вие упражнявате надзор, представлявате една нова структура и всички теми, които засегнахте, в момента вълнуват държавите членки и Европейската комисия. Моя конкретен въпрос е следният. Европейската комисия допитала ли се до вас в процеса на размисъл? Работите ли с националните компетентни органи? Има ли някаква мрежа между националните компетентни органи, за да се направи някаква диагноза на положението и да се вземе решение за последващите стъпки. Вие говорихте за пакта за стабилност и растеж, за трудното прилагане на мерките и така нататък. Това са все теми, които обсъждаме тук в Европейския парламент от дълго време. Ако не се лъжа, не споменахте едно предложение, което отразява позицията на Европейския парламент. Ние смятаме, че трудно приложимите правила в национален план не са добро решение. Трябва да се изгради, да се приеме някакъв кодекс за сближаване. Сближаване отдолу нагоре на европейско равнище. И той може да се отнася до възнаграждението, до, до административния капацитет, до инвестициите. Кодекс, който ще бъде придружен от пътна карта в рамките на 5 години. Обсъждали ли сте подобна тема? Или поне какво е вашето мнение по въпроса? Е, thank you very much for your question. Благодаря за въпроса. Относно това дали са се допитали до нас, не го направиха пряко. Поддържаме връзка с Европейската комисия, Генерална дирекция ФИН. Обменяме информация и идеи, но никой така не ни е приобщил към водещата се дискусия в Европейската комисия. Ние коментирахме официалния документ, който ни бе представен. Това е нашата роля. Ако Европейската комисия направи предложение, така, например, предложението трябваше да бъде представено на 6 декември. Та, ако то се отнася до мандата на Европейския фискален съвет, то тогава ние можем да се изкажем. Но не участваме пряко в дискусия. Относно националните компетентни органи, да, поддържаме връзка с тях – можем допълнително да доразвием сътрудничеството си. Има една такава мрежа на международно равнище. Ако не се лъжа, поне два пъти годишно има среща на представители на националните компетентни органи. Ние също сме поканени. нашия доклад предлагаме по отношение на фискалния надзор да се признава в по-голяма степен ролята на националните компетентни органи от страна на Европейската комисия, която трябва да работи в сътрудничество с тях. Едно конкретно предложение е Европейската комисия да приобщава националните компетентни органи, както и те също да се обръщат към Европейската комисия. И накрая на предложението ви за този кодекс за сближаването. Не познавам добре предложението. Трябва да се запозная с него и като се запозная с него, ще се радвам да го обсъдим. Но към момента не го обсъждаме в Европейския фискален съвет. So, thank you very much. Председателят, благодаря ви. Мисля, че с това можем да приключим размяната на мнения. Благодаря на господин Бординьон за участието му. Благодаря му за много интересното представене и за много интересния ни диалог. Този диалог, според мен, може и трябва да продължи. Става дума за диалога с Европейския фискален съвет. В сряда предстои комисията да излезе с предложение, което ще е от интерес както за фискалния съвет, така и за парламента. Надявам се, че ще продължим сътрудничеството си. Ще продължим и внимателния анализ на вашия доклад. Благодаря. Chers collègues, je comprends que nous en venons au point. Скъпи колеги, доколкото разбирам, стигаме до точка 5 от дневния ред. Проекто становище на колегата Рамон Тремоза. Проекто становище, което изготвяме за комисията по транспорта. Гласуването се предвижда за месец марта. Господин докладчик, имате думата, за да ни представите проектостановището си. Мерси боку, мадам ла президент. Dear colleagues, благодаря, госпожо председател. Колеги, накратко ще ви представя проектостановището си по доклада, представен в Комисията по транспорт от докладчика господин Марко Спипер Става дума за досие, отнасящо се до транспорта и въздухоплаването, но има връзка също така и с конкурентоспособността и конкуренцията. Тоест, има отношение към правомощията на нашата работна група по въпросите на конкуренцията. Не веднъж сме повдигали въпроса и в разговорите си с комисар Вестагер. Аз лично категорично подкрепям предложението на Европейската комисия за преразглеждане на регламент 868. Радвам се, че това предложение ще бъде обсъдено и надявам се до усъвършенствано от парламент. Предложението на комисията според мен е добро. Колеги, Знаете, че винаги съм се отнасял критично към външната рекапитализация и към държавните помощи за различни дружества. Мисля, че трябва да има преструктуриране ако искаме да сме по-конкурентоспособни. От друга страна, обаче в сектора на въздухоплаването трябва да има равнопоставеност. За това трябва да има и прозрачност по отношение на субсидиите, предоставени на въздушни превозвачи от трети страни. Тези превозвачи навлизат на нашия пазар и когато това е така, трябва да има равнопоставеност по отношение на конкуренцията. Реалната битка ще бъде с съвета. Ще трябва да се преборим с някои държави членки, които искат да се отслабят изискванията по това предложение. Искат да се отслабят правомощията на комисията за разследване. Според мен Европейската комисия трябва да играе по-активна роля при започването и приключването на разследване, в случай, че има твърдения за дискриминационни практики спрямо някои превозвачи. Освен това, трябва да гарантираме лоялната конкуренция, трябва да има също така реципрочност и да се сложи край на нелоялните практики, например чрез субсидии, чрез държавни помощи, които се отразяват явно неблагоприятно върху европейските въздушни превозвачи. Затова в измененията си изисквам пълна прозрачност по отношение на финансирането. Предлагам също така европейските въздушни превозвачи да имат право да атакуват решението на комисията, ако тя реши да преустанови разследването. Освен това, следва да се ускори разследването. Срокът да е не две, а една година. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че ще проведем ползотворни разисквания. От името на НП, господин Ламасур, Аз замествам заместник председателя. Благодаря, госпожо председател. Ако единственият критерий беше възрастта, трябваше аз да седна на това място. И аз, кратко като оратора, искам да кажа, че НП споделя неговите виждания Лично аз съм съжалявам, че през 2004 година и аз като вас, госпожо председател, бях член на парламента. Приехме един текст, който не беше толкова удовлетворителен. Имаше по този повод сериозни разногласия и с авиокомпании от трети страни беше ни предложен текст, с който да се изменят и усъвършенстват предишните недостатъци. Заедно с останалите докладчици в Сянка предлагам да се срещнем, за да се опитаме разпоредбите да станат с по-европейска насоченост и да бъдат по-ефикасни. Господин Бае ще вземе думата от името на групата на социалистите. Приветствам предложението на комисията, чиято цел е да защити европейския транспорт срещу нелоялни практики от трети страни Знаем каква е ролята на авиокомпаниите в економиката. На авиокомпаниите се падат 500 милиона. Пределно ясно е, че ние трябва да защитаваме авиокомпаниите от нелоялните практики и трети страни осигуряват държавна помощ, с която се изкривява конкуренцията. В Европа конкуренцията между авиопревозвачите е лоялна. Очевидно е, че не може не можем да отказваме субсидия на нашите предприятия, като заедно с това трети страни осигуряват субсидии на своите авиокомпании. При такива условия не може да има лоялна конкуренция. Текстът, който ни е представен, е насочен срещу нелоялните практики. Текстът от 2004 година е насочен предимно към ценообразуването. Европейските авиакомпании могат сега да внасят жалба. До сега това не беше възможно. Аз смятам, че проекто становище на нашия колега има за цел да подсили предложението на комисията. Аз ще внеса няколко изменения. Европа трябва да защитава своите предприятия в по-голяма степен тъй като те страдат от нелоялна конкуренция от трети страни. Благодаря. Благодаря. Не виждам другите докладчици в сянка. Освен ако няма някой, който се крие. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Няма. Знам, че генерална дирекция му е представена тук. Искате ли да се изкажете? Само няколко думи, за да благодаря на докладчика за становището му. Благодаря му и за желанието му да подсили текста на комисията. С голямо удоволствие ще продължим съвместната си работа. Текстът има много голямо значение за конкурентността на Европа и за свързаността в Европа. Благодаря. Тъй като няма други желащи да се изкажат, ще дам думата на докладчика, който и може да говори колкото иска дълго. Чудесно, госпожо председател. Благодаря на докладчиците за подкрепата и съм готов за работа по текста. Мисля, че ние трябва да оформим много голямо мнозинство, за да изпратим ясно послание на съвета. както и на авиопревозвачите от всички страни за това, че не трябва да изпълняват нелоялни практики. Благодаря. Срока за внасяне на изменения е 12 декември в 12 часа на обяд. Ще разгледаме изменението на 24 януари. Ще ги гласуваме на 21 февруари, за да може комисията по транспорта да може да държи сметка за нашето становище. Тя ще гласува на 5 марта. Сега каня колегите да останат в залата, или да се върнат в залата в 18 часа и 30 минути, защото тогава ще проведем съвместна среща с комисията Либе, по време на която ще разгледаме в присъствието на комисаря списъка Юрова или списъкът с некоректните страни. До след малко.